sehr geehrte äh, äh, Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, госпожа Тайн още не е дошла. И за това ще започнем с точка 29. Заповета за запор на банкови сметки. Докладчик господин Балтазаре. След това ще продължим с точка 28. Давам думата на докладчика. Имахме вече възможност да обсъждаме доклада. Става дума днес за измененията. Господин Балтасаре, имате думата. Ти, президенте. Allora. Да, благодаря, госпожо председател. Delle modifiche proposte след първоначалния анализ на исканите изменения, аз съм много удовлетворен от внесените промени. Искам да благодаря на колегите за техния принос към работата. Измененията, които получихме, е, със сигурност ще усъвършенстват текста и във висока степен съответстват на неговите цели. И измененията, внесени от колегите Бусой и Коферати, според мен показват ясен стремеж към балансиране на интересите на кредиторите и длъжниците, както и стремеж към упростяване и рационализиране на правната терминология, използвана в проекта. Затова съм съгласен с предложенията, направени от тези двама колеги. В частност, това е вярно и за едно аналогично изменение, е, посветено на разнообразни въпроси и насочено към определяне на сумата, която да бъде е, блокирана, да бъде запорирана. Особено когато има повече от една банкови сметки в съответната банкова институция. Целта тук е да се е, даде предимство на заповедите за запориране на банковите сметки, без да се пречи на економическата или търговската дейност на длъжника. И а, е, мисля, че това е много а, е, добро решение. Би трябвало да чуем и комисията какво мисли. А, е, искам да благодаря също и на госпожа Тайн, която току-що влезе, за внесените от нея изменения, свързани а, с категориите доказателства. Чрез нейните изменения разпоредбите ще станат по-стриктни, като се повиши защитата на длъжника, а и степента на правна сигурност на производството. Един аспект, при който може би ще се явят проблеми в доклада, е свързан с максималният срок, в който следва да бъдат приключени различните фази на производството. Тези разпоредби може да предизвикат съпротива от държавите членки или да създадат проблеми там от гледна точка на техния вътрешен правопорядък и националните конституции. За това може да се окаже трудно да възприемем един категоричен и строг срок. Що се отнася до измененията внесени от председателя, чрез тях докладът става по-четивен е, и за тях ми се иска да чуя мнението на комисията. Що се отнася до измененията за е, промяна на самото производство е, и превръщането му в такова без присъствието на длъжника, опасявам се, че тук е, можем е, да изпаднем е, в противоречие с самите себе си в случаите, когато заповедта се изпраща. Освен това, трябва да мислим и за случаите, в които длъжникът трябва да бъде изслушан от съда. Тук ми се струва, че трябва да ограничим хипотезите, в които длъжникът следва да бъде призоваван в съда, без да се отразява това на валидността или на ефективността на заповедта за запор. Искам да благодаря още веднъж за колеги, за, на колегите за измененията, особено на госпожа Тайн, господин Коферати и господин Бузой. Смятам, че имаме достатъчно време да решим оставащите въпроси и да намерим а, отговор. Господин Бошой. Благодаря. Няколко кратки бележки. Аз съм докладчик в Сянка от страна на Алде. Искам да благодаря на докладчика и да го поздравя за свършената работа. Част от моите изменения бяха свързани е, с информацията за банковата сметка, която да бъде предоставена от е, е, взискателя. Банката трябва правилно да установи кой е длъжникът трябва да се използват възможно най-надежни средства за идентификация. И по член 17 трябва да се, има, да, да се даде възможност да се иска такава идентифицираща информация, когато кредиторът не я предоставя. Да кажем, това може да е, е рождена дата или място на раждане, но понякога е трудно да се събере такава информация. Понякога трябва да е възможност е, да се е, търси е, необходимата информация и от компетентните органи, но дори тогава кредиторът трябва да има възможност е, или задължение по-скоро да е, дава информация пълен адрес на длъжника и държави членки, е, в които има банкова сметка, към която е насочена заповедта за запор. Мисля, че трябва да запазим текста за сътрудничеството. Внесъл съм и изменение в смисъл, че сътрудничеството трябва да стане задължително. Не разбирам защо текстът е отпаднал от проекта на доклада, но освен това искам да кажа, че се нуждаем и от повече яснота във връзка с това, кои е, сметки трябва да бъдат запорирани от банката, ако длъжникът има в тази банка повече от една сметка. Това е свързано с правата на кредитора и на длъжника и е, не трябва да се допуска парализиране на економическата дейност. Това е много важно при физическите лица и малките и средните предприятия. Това са въпроси, които исках да поставя пред всички колеги и се надявам, че по тях ще постигнем и общо разбирателство. Благодаря, давам думата на господин Куферат. Благодаря, госпожо председател. От самото начало съм а, бил съгласен с господин Палтазари по отношение на този доклад. Това, което заедно се опитахме да решим, е въпроса за намиране на правилния баланс между правата на длъжника и правата на кредитора. Както знаете, в момента няма такъв баланс. Измененията, които аз съм внесла, по които господин Балтазари се изказа, имат за цел да създадат именно този баланс. Използвам работата, която той започна. и се опитвам да гарантирам, че ще получим този баланс, който в момента липсва. Това е една от причината в, един от, в едно от тези изменения да сме се опитали да направим гарантиращата сметка задължителна. Обезпечителната сметка, извинявайте. По този начин ще подобрим баланса а също така ще можем и да покрием възможни щети, които са понесени от длъжника за периода, в който техните средства са, в средства на длъжника са били замразени или блокирани. Докладчика предложи да се направи изменение на предложението от комисията, там където става въпрос за замразяване на финансови инструменти. Мисля, че това е правилно. ако наистина бъде внесено такова изменение с а, обосновка за разликите между финансовите инструменти, това би било обосновано. Въпреки това, ми се струва, че първоначално би било добре тези инструменти да бъдат изключени – Комисията предлага да има два, два, два, две нива на съдебната власт, които да отговарят за това. Какво би се случило тогава? Аз бих се притеснил, че е възможен конфликт на интерес, в който са, са включени две различни съдебни власти. Едно от другите искания за изменения – засяга поддържането на нуждите на семейството и дейността на длъжника. Не можем да бъдем прекалено строги, но все пак не можем да игнорираме и съответните доста видими ефекти, които биха могли да се появят. Става въпрос за економическа дейност, за бизнес дейност и разбира се въздействието, което може да окаже това върху едно семейство. Тези неща трябва да бъдат взети предвид, защото семейството може да бъде засегнато без тези членове на семейството всъщност да са участвали. Ако става въпрос за съхраняване на семейството и тяхното обезпечаване, това трябва да бъде едно от първите и най-важни неща и е важно тогава, когато говорим върху измененията, да стане ясно какво е нашата воля и какво е нашето намерение. Мисля, че доклада и начина по който беше представен дават много ясна представа какви са нашите намерения. Има много положителен, ясен подход – Мисля, че той е напълно в духа на нашите изменения, затова не мисля, че ще ни е трудно да постигнем контрол. Благодаря. Благодаря. Господин Балтазарес би искал и уточнение от комисията. Приветствам представителите на комисията. Ако обичате да, от, да дадете и вашето становище. Пите сега. Thank you, Madam Chair, and uh, let me... Благодаря, госпожо председател. Нека в самото начало изразя нашата благодарност за внесените изменения. Те имат за цел да постигнем един наистина ефективен инструмент. Ако ми позволите накратко да а, мина през няколко изменения, за да кажа какво е нашето мнение. Както казах, ние сме готови да работим за подобряване на баланса между интереса на длъжника и интереса на кредитора. Вече сме изразили своите притеснения по отношение на същността на процедурата. Доколкото разбираме, в Европейския парламент иска, иска да има изключение по отношение на производството по Производство без предварително изслучване на длъжника. Тук имам предвид изменения 57 и 77. Сега, що се отнася до правата за обезпечаване, и сигурност. Съгласни сме да приемем това предложение. Ние наистина смятаме, че това ще увеличи защитата за длъжника. Поради тази причина ние подкрепяме тези изменения. Господин Балтазаре също така помоли за нашето мнение по отношение на новите предложения за, класифика... за класиране на за подреждане, извинявайте, на сметките и начина по който те трябва да бъдат а, замразявани или използвани, за да може това да представлява най-малка пречка за длъжника. Затова подкрепяме изменения 98 и 99. Въпреки това, Нека сега изразя някои от нашите притеснения по отношение на част от измененията. Първо, заличаване на юрисдикцията на съда по отношение на сметката 69-то изменение. Идеята тук е да има избор от страна на длъжника между альтернативни инстанции – Смятаме, че държавата членка, в която се случват нещата, би могла да действа по-бързо, защото няма да има забавяне следствие на трансгранично сътрудничество. Тези изменения ще бъдат обсъдени и в съвета между самите държави членки следващата седмица. Както вече казахме, имаме определени резерви по отношение на това длъжника да дава, кредитора, извинявайте, задължително да дава място на раждане или дата на раждане като информация. Вече някои колеги коментираха, че тази информация не винаги е налична на взискатора. И това означава, че трябва да имаме разпоредба за предоставяне на дата на раждане. Има изменения в които се предлага да се заличи крайния срок за приключване на производството, също и такива, в които се казва, че без ненужно забавяне, съдът и така нататък. За нас това не е необходимо, защото, както знаете, крайните срокове са важен елемент от регламента. И за да може да бъдат нещата максимално добри за кредитора, процедурата трябва да бъде максимално бърза. Вече сме коментирали върху приложното поле. Да се изключат определени думи, една от които е финансови инструменти. Отново повтарям, ние смятаме, че тези е, неща водят до добавена стоеност на инструмента и най-вече тук говоря за, за изключването на финансови инструменти. Съжаляваме, че няма изменения които предлагат да се покрият само тези финансови инструменти, които са най-ликвидни. Например, ценни книжа, облигации, а, определени а, дялове в взаимни фондове и така нататък. Надявам се Европейския парламент да включи поне част от тези финансови инструменти. И накрая, що се отнася до тези изменения, които засягат предоставянето на доказателствен материал. Целта на комисията тук беше сметката за блокиране на европейска сметка заповедта, извинете, за блокиране на европейска сметка да бъде документ, който не изисква свидетели. Целта беше да имаме бързо производство. бихме ви помолили това да бъде отразено и да продължи да бъде отразено в предложението. Благодаря ви. Благодаря. Господин Балтасар, искате ли да кажете нещо в заключение? Да. Мисля, че най-сложните идеи, които се съдържат в този доклад, вече бяха изговорени. Измененията от господин Бозо и господин Куферати са изменени, с които аз съм в, голямата им, в по-голямата им част съгласен. Ако те отговарят на 100% на законодателството на държавите членки и са възможни, разбира се, ще ги внесем и ще ги използваме. Въпреки това, не искаме да се отнема основната функция на тази заповед, а именно нейната неотложност – тогава, когато имаме заповед за запор на длъжник, тя трябва да бъде направена бързо. Мисля, че можем да постигнем баланс между това, което ние искаме тук в Европейския парламент и някои от основните елементи от предложението на комисията. Мисля, че трябва бързо да разгледаме възможността за създаване на гаранция за кредитора. Сега, що се отнася до финансовите инструменти, тях вече ги обсъдихме. Ще има и още дискусии по какъв начин могат да се запазят различни аспекти на доклада. Също така трябва да видим до каква степен сме гъвкави по отношение на промяната на определени въпроси. Става въпрос за тези въпроси, които бяха поставени от колегите от комисията. Мисля, че като цяло можем да свършим още малко работа, за да сме сигурни, че сме постигнали добър баланс и че доклада може да бъде максимално балансиран, без разбира се да забравим основната си цел, а именно да се зададе някакъв вид гаранционна мярка за кредитора която е извън нормалната юрисдикция, до която той иначе би имал въз... достъп. Благодаря. На 24 и на 25 е, тогава ще гласуваме. И сега преминаваме към предишната точка от дневния ред, а именно 28 точка. Става дума за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд и статута на Съда на Европейския съюз. Госпожа Тайна има думата. Благодаря. Аз а, съм подготвила доклад за втората част на текста. Ясно е, говорили сме вече за това, вследствие на Лисабонския договор има увеличаване на делата още от е, няколко години, още от преди няколко години, съдът предложи реформи. На 5 юни миналата година в пленарна зала е, гласувахме част от промяната на статута на съда. И е, тази промяна вече е закон. Но е, не можахме да гласуваме частта, в която ставаше дума за броя на съдиите. В съвета нямаше единство по въпроса от коя страна да са тези съдии. Имаше изслушвания в комисията ни и се споразумяхме съдиите да идват и да, т.е. да бъдат оценявани и номинирани само единствено по своята компетентност. Обсъждахме възможността за ротации и мисля, че това е един разумен компромис, защото големите държави членки казват, че тъй като те имат повече юристи, те имат и повече възможности да номинират по-добри, по, по е, квалифицирани юристи, но е, малките държави членки твърдят, че е, в малките държави членки също има много компетентни юристи, така че тук ще се случи една истинска конкуренция. Говорихме за това да има два, две допълнителни места в съвета се говореше за 6 до 12 допълнителни места. Но това, което е ново, ще има и съди, които трябва да си отидят. отидат. Съдиите могат вследствие на член 22 да се да се явяват желание за работа в съда лично. И рядко има, има, е имало в, процедури и заседания на съда, в които всичките 27 съди са били заети. Какво ще се направи? Ще се направи списък с съдиите, по тяхната квалификация, трябва да има три пъти повече съдии, отколкото са местата, за да има избор. Искам да ви напомня, че изборът на съдиите ще става от комисия и тази комисия ще отстранява кандидати, които не са подходящи за работата. И държавите членки до момента винаги са се съобразявали с препоръката на тази комисия. Но явно тази комисия се е развила до такава степен, че може да избира номинациите по квалификацията на съдеите. Географският баланс – са, е взет предвид като критерий, т.е. ще има, има вече съдя от, от всяка държава членка. Съдиите самите казват, че това не е проблем. А, споменавам този факт, защото миналия път имаше изменения в тази насока. За евентуални изменения искам да кажа следното – Естествено, не искам да казвам на колегите какво да правят или да не, не, или да не правят. Но има предложения за заличавания в текста. Това са заличавания от техническа гледна точка. Така че, моля ви, не правете изменения по отношение на тези заличавания. Те са технически и са съгласувани с експертите. В член 253 се казва, че съдиите трябва да са независими, че трябва да са компетентни. И сега не би било разумно ако текста за първичното право отново се опитва да бъде изменен чрез е, предложения. Не става дума тук за политически текст, става дума за промяна на статут. А, например, искам да спомена и е, изменението на господин Цвивка. Той предлага да има е, той иска да има поне два, двама съди от една държава членка. Но как ще изглежда един такъв списък? Видяхме за, спи, за съдя за публичната служба. Имаше списък и двама съди бяха един след друг в този списък от Германия. Държавите членки трябва да се споразумеят само за един съдя, защото държавите членки никога няма да могат да се споразумеят да има двама или трима съди. За това какво се случи тогава в този списък, втория съдия просто беше пропуснат и взеха следващия подред. За това е, мисля, че същото ще се случи и тук, при този съд. И така държавите членки трябва да се споразумеят да номинират само един съдя. Сега за специализираните съдилища, те не са поставени на дискусия, но един специализиран съд може да се създаде само по силата на регламент, по предложение на комисията или на а, общия съд. Ако има нужда от такъв съд. Например, такъв съд може да има за пазарните права, но такова, но общия съд трябва да е съгласен. Няма предложение за увеличаване на броя на асистентите за съдиите. За, за допълнителните мнения и становища, съдът, самия съд, казва, че тук става дума за един обикновен ам, административен съд. Ако има отклоняващи се становище, то те няма да се разглеждат в този съд, а ще се разглеждат от общия съд. Защото тук не става дума за основни решения. Що се отнася за сроковете, споразумели сме се за 12 април с крайен срок за подаване на измененията. Тогава ще гласуваме в комисията, но след това трябва да видим какво ще се случи в съвета. и трябва да има споразумение между трите институции. В пленарна зала след това ще се гласува цялостния текст. Благодаря, госпожо Тайн. Господин Цвевка иска думата. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim chciałem podziękować Aleksandrze Tajn za e, tak. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа, госпожа Тайн за е, подробното въведение на, към, към доклада. Получихме едва днес превода на текста. Е, благодаря, че срокът за внасяне на изменение е чак 12 април. Но тук става дума за нещо много важно, а именно за втората част на статута на Съда на Европейския съд, съюз има възможност за компромис между държавите членки. За мен важно е следното. Компетентността, квалификацията на съдиите, това е най-важното, това е ключовия въпрос. Това е чудесно, според мен, че се взима предвид единствено този критерий. Аз твърдо вярвам в мъдростта на на институциите да се запази географския баланс и да се изберат най-квалифицираните съдии. С интерес очаквам изслушването, което бе споменато, че ще бъде организирано. Ние говорихме дали определена информация трябва да се публикува или не, но сега вече този проблем не съществува за това досие. Ние ще представим предложение за изменения и ще помолим докладчицата да вземе предвид тези изменения. Става дума за технически изменения. Благодаря, господин Цвевка. Сега ще дам думата на господин Берлингер и след това отново на госпожа Тайн. И искам да, поз... да приветствам колегите от Комисията по правата на жените, кои... те влизат в момента в залата. Добре дошли. След малко ни предстои съвместно гласуване. Искам същевременно да ви помоля да влизате тихичко, защото ние все още искаме да чуем и господин Берлингер. Solo una, due parole. Prima di tutto ringrazio. Ще бъде съвсем кратък. Първо аз искам също да благодаря на госпожа Тайн за нашата работа. Това е един доклад, на който отделихме много внимание както направиха и от страна на Европейския съд и от страна на Европейския парламент. Общия съд наистина има огромна роля в интеграцията, най-вече чрез европейската съдебна практика. Искам да добавя, че това може да бъде свършено само ако се вземе предвид това допълнително търсене. Не разбрах обаче напълно кога е крайният срок за представяне на изменения. Струва ми се, че е доста скоро. О, извинявайте, поправя се говорителя. Мислех си, че става въпрос за 12 то, мислех си, че крайният срок е този месец. Ако става въпрос за 12 април, няма проблем. Благодаря. А сега госпожа Тайн отново. Да, съвсем накратко благодаря на колегите за техните идеи. Само да кажа, че предишните изменения вече са остарели. Някои от е, Измененията евентуално трябва да се подновят от процедурна гледна точка. Така че не смятайте, че това, което сте представили като изменение, въжи все още. Ако го поддържате, трябва да го представите отново. А сега, само да ви напомня, казва председателката, 12 април е последният срок за измененията. А сега Започваме да гласуваме. Отново добре дошли на колегите от Комисията по правата на жените. Добре дошъл и специално на господин Густавсон, председателя на комисията. Ние работим конструктивно с комисията. Искам да му дам думата и след това ще дам думата на докладчиците, на двамата докладчици. Благодаря за това въведение. Както казах, работихме, както казахте, работихме заедно много добре. И а, Комисията за правата на жените и равенство между половете работи много добре с вас. Този въпрос е много важен за нас. Говорихме за него през октомври. Става въпрос за гражданско право, за криминално право. Мисля, че докладчите са се справили прекрасно със своята работа. Опитах се да защитя максимално позицията на парламента и мога да ви кажа, че вие сте се справили прекрасно със своята работа. И с това ще дам думата на госпожа Регни, за да започнем гласуването. Благодаря. Сега думата има госпожа Парванова от Комисията по жените, а след това господин Лопес Историас. Thank you very much. Благодаря. Бих искала да благодаря и на двете комисии, както и на господин Антонио Лопес за невероятното сътрудничество – което осъществихме. Това досие доказа, че Комисията по правни въпроси и Комисията по въпросите на жените могат да работят наистина прекрасно заедно. Е, предложенията, е, които е, чухме по време на тристранните срещи, чрез предложенията в Европейския парламент, успяхме да изведем това досие до край. Искам да благодаря и на секретариатите на двете комисии и искам да отправя пожелание за по-нататъчни, все така успешни примери на сътрудничество между двете комисии. Благодаря ви. Надявам се, че този Акта ще постигне успех и ще се прилага с успех. Сега вече актовете за заповед за защита и в гражданско-правната сфера, и в наказателно-правната сфера са приети, пакетите са пълни и очакваме тяхното успешно приложение. Благодаря. Господин Асториас, благодаря, господин председ... госпожо председател. Аз също искам да изразя благодарността си в никаква специална поредност няма да говоря, но е, благодаря на всички в секретарията и в двете комисии прекрасно работиха колегите. Когато започнахме работа по този общ доклад, много колеги проявяваха скептицизъм, защото е, се страхуваха, че ще се породят проблеми. Мисля обаче, че е, тази инициатива се оказа много успешна много е, качествена е работата, извършена от двете комисии съвместно. На политическо ниво работихме добре. Госпожа Първанова също се справи е, чудесно. Смятам, че тези актове ще имат основно значение за гражданите, тъй като е, те имат нужда от тях. Мисля, че работата на Антония и моята работа дадоха на председателството тласък в правилна посока и допринесоха за максимално бързото приключване на работата. Благодаря, благодаря за приноса на всички, които участваха. Председателят, благодаря. Сега ще гласуваме. Ще гласуваме електронно. Надявам се, че сте взели картите си. Надявам се, че гласуването ще бъде кратко, поне във всички случаи по-кратко от това днес сутринта в нашата комисия. Изменение 90, което засяга всъщност целият текст. Начало на гласуването. Haben alle abgestimmt elektronisch? Гласувахте ли всички с картите си? Все още ни липсват три гласа. Някой да не си е забравил картата. Моля да ни кажете, ако е така. Стоянов, Господин Стоянов, вие гласувате ли? Господин Стоянов не е фен на гласуването. 8. Но всъщност той гласува, значи край на гласуването. 32 гласа за, няма гласове против, само 2 гласа въздържали се. Това означава, че целият а, текст е прият. И сега а, ние гласуваме по доклада като цяло, начало на гласуването. 32 Stimmen dafür. Край на гласуването. 32 гласа за. Няма нито един против. Двама въздържали се. Огромно мнозинство. Докладът се приема. И накрая проекта на законодателна резолюция. Начало на гласуването. Dafür, niemand dagegen, zwei 32 за, никой против, двама въздържали се. Поздравления на съвместните докладчици. Мисля, че това заслужава аплодисменти. Damit äh, möchte ich mich von den Kolleginnen und Kollegen aus dem И така, бих искала да благодаря на членовете на комисията по въпросите на жените за участието. Надявам се, че това е осмислило работния им ден. Сега а, следва гласуване само за комисията по правни въпроси на документ, изготвен от господин Лопес Сториас. Направо преминаваме към гласуване. Ще гласуваме с дигане на ръка abstimmen soll. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Кой е за, кой е против? Прието е. А сега гласуваме електронно за доклада като такъв. Моля, гласувайте сега. Siebzehn dafür, keiner dagegen. Няма никой против. Чудесно. И законодателната резолюция, моля, гласувайте по нея. Хамали alle abgestimmt? 16 dafür, keine Gegenstimme. Няма против и тук. Честито. С това приключихме гласуванията за днес. Ah ja. Damit sind die Abstimmungen beendet und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. А сега преминаваме към точка 300 за устава на Европейската фондация. И сега давам си думата, тъй като аз съм докладчик. при тази тема Европейска фундация говорим за договор за договорното право der alleinige Gesetzgeber und kann inhaltlich äh, auch den Vor- за и най-вече, но най-вече за дружественото право. Имаше е, предложение от комисията, което е негативно към нашето. Е, ситуацията ни е много сложна. опитваме се да сме конструктивни, за да могат те съответно да бъдат приети добре в съвета. Докладът, който предлагам, има цел да даде идеи на съвета и то това е междинен доклад е, трябва да изпълни функцията на показател. Така че трябва доста предпазливо да го четем. Е, сега, фундация като термин. В е, Германия, например, фундацията винаги е организация с обществено полезна цел, но това са понякога много големи предприятия и трябва да се каже, че тази дефиниция, дефиниция, която предлага комисията, тя е тази, която въжи. Е, акцента се поставя върху обществено полезните цели. Е, много е важно за мен да се изключат смесени форми, защото съществуват такива и аз много се погрежих да няма такива форми, смесени форми, защото това предложение в противен случай няма да има успех. Освен това, един от основните елементи на предлож... предложението на комисията е трансграничния елемент. За мен е важно този елемент да бъде подчертан, но не само това. Този елемент трябва да бъде утвърден, защото наистина при една фундация за една фундация трябва да се разбира от само себе си, че ще може да развива дейност и в друга държава, ако желае. Нещо много важно. Защита на кредиторите и дарителите. Комисията говори за 25 000 евро като прак. А това това е минималният прак за, като изискване за, за обезпечаване на дейностите на една фундация. И както казах, става, трябва да става дума за обществено полезни европейски а, фундации. 70% от активите на фундациите трябва да отиват именно за обществено полезни цели. Това е необходимо, защото в противен случай тази фундация може да бъде използвана като спестовна книжка, казано метафорично, и да не, и да не изпълни целта си, а е именно обществено полезната цел. Освен това, е, трябва да има правилно участие, добро участие на работниците и служителите в управлението. Това не винаги е цел на фундацията, но тук ние трябва да насочим вниманието си да имаме съгласувано с други законодателства в, на, на, на общностно равнище. И на последно място седалището и място на управление на фундацията. Важно е местонахождението и мястото на управление на фундацията да съвпадат. Това не е ясно, не става ясно обаче от предложението на комисията. И така, това бяха най-важните предложения от моя страна. Ще спра до тук. Само още нещо да кажа. Комисията е институцията, която мисли европейски, но в този случай може да се очаква още малко, още повече от комисията. и ние, именно като европейски депутати, може да направим, да дадем идеи на съвета да отблокира становището си. Искам да дам сега думата на моя испански колега Аментаса. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, Евлин. Първо искам да се извиня. за това, че работя в момента по две комисии и трябваше да притичам от едното заседание на другото. Бих искал да чуя изложението, но искам да благодаря за проекто доклада. И диго, сеньора ponente, Сумар, porque lo primero que hay que tener en cuenta... De... Госпожо докладчик, мисля, че това наистина допринася към предложението на комисията. Не мисля, че изобщо замества вече съществуващо национално законодателство. Държавите членки могат да решат кои елементи искат да използват и, и това може да се случи доста бързо. Чухме експерти по време на конференцията през ноември и те ни казаха, че трябва да се направят правила за, за реалната работа на Европейска фундация, която да има надграничен характер и която да допълва вътрешния пазар. Тези фундации не само, че работят в обществен интерес, но се радват и на а, голям ръст през последните няколко години, създават заето за европейските граждани. Ето защо от абсолютна необходимост те да могат да имат възможност да работят. Има много неща, които трябва да се изчистят. Например, какво има пред под трансгранична фундация, някои други неща, свързани с работата на фундацията. Като се има предвид различния характер на фундациите из Европа и разликите в националното законодателство, например тяхното финансово състояние, финансовият им статут – правното законодателство. Мисля, че в някои неща тези, в някои държави членки тези неща биха представлявали проблем. Трябва да имаме повече прозрачност при фундациите, да имаме списък за цяла Европа, който дава възможност на всеки, който проявява интерес, да види информация за съответните съществуващи фундации, ще даде възможност за по-голям по-голям контрол и отчетност, а също така ще даде информация за работата. Сега, що се отнася до мерките в член 32? Те трябва да бъдат ако те бъдат прилагани стриктно, това може да доведе до проблеми в държави членки, особено що се отнася до държавата членка, в която е основана фундацията. Това означава, че основателят също така трябва да гарантира, че фундацията се придържа към основните принципи. Това може да е трудно, защото може да се случи ситуация, в която членове на семейството в определени обстоятелства не биха могли да участват. И това води до всякакъв вид осложнения по отношение на предложението от комисията по член 4, също така новия член 7, където става въпрос за 70% от ресурсите. Всички тези аспекти, дами и господа, трябва да бъдат обсъдени от нас подробно. Трябва да анализираме измененията. Трябва да възприемем най-добрите аспекти от съществуващата, съществуващото законодателство. А тези неща, които не са необходими, да ги отхвърлим. Разбирам, че тази задача ще е сложна, но целта е важна да улесним работата на фундациите в Европа и аз много се надявам, че ще можем да подобрим предложението на комисията. И в заключение, членовете на нашата група ще предадат своите идеи. И а, всъщност а, това предложение ще се превърне в едно колективно предложение. Предложението на комисията излезе през февруари 2012 година и сега е много добър момент е да преминем към един истински вътрешен пазар без граници. Вижда се светлината в тунела, те ще могат да работят ефективно и конструктивно. Благодаря. Думата има госпожа Тайн. Е, вижда се, че има резерви при държавите членки, въпреки че става дума в крайна сметка за опционален инструмент. Надявам се обаче да не имаме същата ситуация като общото право за, за продажбите. Мисля обаче, че е, текстът върви в интерес на гражданите е, ще има повече възможности за трансгранична дейност, ще има предимства за дарителите, ще има по-малко разходи, дарителите ще могат да се ориентират по ем, печат за качество, сертификат за качество, ще има е, фундации, които ще са признати като такива и ще има предимства за държавите членки, които ще могат да заделят по този начин, ще, ще могат да разполагат по този начин за средства за важни области, като образование, култура и така нататък. Целта обаче не е хармонизиране на законодателството. Важно е, от друга страна, да укрепим доверието в този вид фундации. Важен е прагов, изискването за прагов капитал, т.е. За, за минимален капитал, т.е. 25 000 евро. Сега, дали този капитал би трябвало винаги да е наличен, това не мога да кажа в момента, защото има разходи при учредяването на една фундация. Е, дори и големи фундации би трябвало да се съобразяват с тези изисквания. А, мисля, че а, участието в управлението на работниците и служителите на фундацията би трябвало да не бъде разширявано до служители, които работят, които не са назначени и работят доброволно. Това е за момента. Не зная сега дали това е официалната версия на междинния доклад. Не зная дали ще има допъл... допълнителни е, версии, но по принцип съм съгласна с това, което бе представено до момента господин Борис tego niezwykle ważnego sprawozdania. Ono zamyka w obszarze... Благодаря. Искам да подчертая тежестта на този доклад. Той е важен за доброто функциониране на вътрешния пазар. А в крайна сметка става дума за интересите на гражданите. Много често Фундациите могат да помагат на гражданите по-добре от институциите, за това нека подкрепим този инструмент. Имам предвид изменения, които включват трансгранични аспекти. Е, това гражданите, които живеят в гранични региони, имат специфични потребности. Е, трябва да се създаде правна сигурност. За решаване на спорове, например, е, трябва да е гарантирана прозрачността за дейността на фундацията в трансграничните региони и капитала на фундацията трябва да бъде управляван прозрачно. Мисля, че за това трябва да се застъпим категорично. Този инструмент може да даде на нашите граждани много възможности. Благодаря. А сега искам да дам думата на комисията да се изкаже по междинния доклад. Има ли някого от комисията тук? Да. Заповядайте, добре дошли. Искам да направя няколко кратки коментара. Първо, причината, поради която комисията е на мнение, е, че този регламент, този проект на регламент е необходим, е, е нещо, на което сме свидетели, а именно е, в ситуации с международен елемент фундациите се натъкват на проблеми няма правни механизми и правни актове, на които те, се да, те да се опрат в такива презгранични операции и те им струват много скъпо. Също така виждаме, е, че има проблеми с данъчното облагане, когато фундациите работят в различни държави членки, а също тъй имат проблеми фундациите и при набирането на дарения. Удовлетворени сме е, от това, че проектът на междинен доклад е, в доста отношения е в духа, е, в който работи съветът. Това може да бъде много положително. От коментарите си отбелязах нещо. Наличието на капитал в европейските фундации. Е, може би знаете, че прагът от 25 000 евро беше в известен смисъл компромис между различните позиции на държавите членки. Някои държави членки за структури, които работят в обществен интерес, са предвидели доста нисък прак, а други са предвидели много висок прак. Така че между различните уредби в различните държави членки тази цифра е компромис. Още повече като цяло може да се каже, че за фундациите е важно техният капитал винаги да е на разположение. Същевременно обаче капиталът не е единственият начин да се гарантира ползата от дейността на фундацията и доверието към нея за да има доверие към фундацията, е необходимо нейните органи да функционират правилно и така, че публиката да им има доверие. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря. Естествено, данъчното облагане е много съществено. И точно по този въпрос имаме трудности в съвета, но въпреки това се опитваме да сме конструктивни. И в този смисъл благодаря на колегите, които се изказаха. Надявам се наистина ще имаме едно добро сътрудничество по това досие. И надявам се също така да успеем да се справим с един добър резултат в срок. Но ситуацията в съвета е сложна. На 27 март изтича срока за подаване на изменение. И така, с това приключваме за момента този, тази тема и преминаваме към точка 31. Организациите за колективно управление на авторските права. Давам думата на госпожа Гало. Вчера имахме изслушване по този въпрос. Госпожа Гало е водила много дискусии по темата. Тя може много да ни каже. Моля. Благодаря, госпожо председател. Наистина имаше обществено изслушване вчера и аз ще припомня за тези, които не присъстваха, каква бе нашата представа за метода на работа към, по отношение на това много сложно досие с, с високотехнически характер. Направих четири срещи с контрадокладчиците и с Европейската комисия и на практика разисквахме проекта текст по текст. По време на тези срещи констатирах, че имаме общи цели – Самата аз в последствие в продължение на три дни е, проведох срещи с представители на всички заинтересовани, е, организирах широки консултации, за да чуя наистина всички гледища по този въпрос, който повтарям е извънредно сложен. Изслушването, организирано вчера, също е, позволи е, да чуем мненията на различни заинтересовани. И преди да коментирам или да подчертая някои от елементите е, в изготвения от мен проект на документ, искам да ви припомня графика. Това, което виждате в момента е само документ работен. Обмен на мнения по доклада е предвиден за 30 май. 6 юни е срокът за внасене на изменения, обмен на становища по измененията на 20 юни и гласуване на 9 юли. Аз бих искала да ускоря малко работата, тъй като текстът се чака отдавна. Мисля, че също е полезно да дадем сигнал на съвета, че е необходимо скоростта да бъде увеличена – така че да можем ние да приключим работата си преди началото на лятото, а съветът да не изостава много след нас. Що се отнася до документа, който ви представям, този работен документ, ще припомня трите цели, по които сме се споразумели – Първата цел е защита на интересите на творците и опазване на културното многообразие. Втора цел оптимизиране на отношенията между а, дружествата за колективно управление на авторските права и тези, които излъчват произведения радиостанции и други. И трета цел, на която много настоявам Укрепване на единния пазар а, по отношение на цифровото съдържание, защото знаем, че това е много сериозен източник на работни места и растеж. Там има много потенциал по отношение на а, Първата цел очаквам е изменение за защита на творците като членове на Дружествата за колективно управление на правата, но не бива да се забравя, че е, творците трябва да бъдат защитавани и от търговските дружества които действат и като дружества за колективна защита на авторските права и А, е, е, като а, е, търговски дружества, като разпространители. Това са специфични правни структури. Вторият въпрос, който е, е важен, е свързан с това, че предлагам е, да се е, запази изключителния характер на апортите, защото това защитава всички творци, особено онези, които не са познати артистите, е, които имат голяма репутация, много голяма слава, могат да използват своята репутация в своя полза, но това не е вярно, когато човек прохожда що се отнася до финансовото равновесие в някои дружества за колективно управление, те трябва във всички случаи да могат да гарантират разпределението на получените хонорари. Що се отнася до финансирането и управлението на тези дружества, подкрепям разпоредбите, които придават централна роля на общото събрание в системата за вземане на решение и за упражняване на контрол вътре в тези дружества, в тези организации. Е, някои е, решения, разбира се, трябва да се приемат особено бързо и за това е възможно уставът да ги възложи на управителния съвет на Организацията за колективно управление. Има една специфична е, категория титуляри на права, но когато те са членове въпреки своята специфика на Организация за колективно управление на авторските права, те трябва да бъдат представени в Общото събрание, за да участват в процеса на вземане на решение. Значи, до тук говори все за първата цел защита на творците. Член 12 от директивата е важен тук. Той е свързан с разпределението на сумите между правоимещите. В момента Предвиденият срок е 12 месеца от приключване е, на излъчването, за което са били събрани авторски права. Разбирате, че 12 е, месеца могат да се превърнат лесно в 24 месеца. Е, и така е, срокът може много да се удължи. Затова ми се струва, че трябва да мислим всъщност за съкръщаване. Пак в член 12, е, алинея 2, текстът позволява на организациите за колективно управление да се произнасят, и това е много деликатен въпрос, за използването на сумите, които не са разпределени, като е предвиден 5 годишен срок когато носителите на права не са установени или намерени. Струва ми се, че тази алинея трябва да бъде а, е, преразгледана, за да може е, да а, е, опазим интересите на творците и културното многообразие и а, е, да предвидим по-целесъобразно изразходване на неразпределените суми. Преминавам към втората цел, свързана с отношенията между организациите за колективно управление на авторските права и търговските ползватели. Има много съдебни спорове между организациите за колективно управление и търговските ползватели. Констатира се също, че предварителното разрешение от организациите за колективно управление отрича задължението е, за а, а и задължението за сключване на договори не са удовлетворително решение. Трябват ни средства, за да оптимизираме тези облигационни отношения. Например, член 15. Той е свързан е, с изчисляването на тарифите, е, които се прилагат при предоставяне на лицензиите. Там се съдържат първите отговори би трябвало организациите за колективно управление да оповестяват публично тарифната си политика, която да се опира не само върху обективни критерии, но е, и върху критерии, които са прозрачни и ясни тези критерии трябва да са на разположение преди започване на всички преговори, например на веб страницата на съответната организация за колективно управление и евентуално трябва да подлежат на контрол от страна на националния компетентен орган, визиран в член 39. Това задължение за прозрачност обаче не следва да препятства възможността на Организацията за колективно управление да предлага диференцирани тарифи на търговските ползватели. Особено когато се предлагат нови форми на така наречения бизнес модел. Освен това, управителните органи на организациите за колективно управление трябва в разумен срок да отговарят на исканията на търговските ползватели за предоставяне на лиценз Механизмите е, за альтернативно разрешаване на споровете е, е много, са много важен е, лост за натиски. могат да принудят страните при разумни разходи и в разумни срокове да стигнат до решение на споровете си. Тук съм почерпила вдъхновение от предходна работа на нашата комисия. Последна цел по тази втор... последна ни думи по тази втора цел Защитата на всички заинтересовани и участници в тези правоотношения изисква е, роля и на национални компетентни органи, които да упражняват ефикасен и напълно независим контрол върху организациите за управление на авторските права. И сега последната цел – Укрепването на нашия вътрешен пазар, що се отнася до цифровото съдържание. Тук е необходимо наистина на европейските предприятия, на малките и средните предприятия да бъдат дадени средства, които да е, им позволят да предлагат нови услуги и то особено музикални услуги в интернет. Не трябва този огромен е, единен европейски пазар да бъде в ръцете на няколко мултинационални гиганта. За да се постигне тази цел, не трябва само да се улесни е, предоставянето на мултитериториални лицензи, но е необходимо е, да се мисли и за глобалния репертуар и неговото е, разпространение и достъпа до него. В момента се пречи за създаването на така нареченото обслужване на едно гише в Европейския съюз. Затова единственият начин е да се подберат е, някои е, организации за колективно управление, които е, да предоставят мултитериториални лицензии при задължение тези организации да представляват и репертуара на останалите организации. Това е член 21 и следващите трябва да внимаваме много системата, която ще създадем чрез тази директива, да зачита културното многообразие. Нека бъдем наясно, защитата и опазването на културното многообразие предполагат опазване и защита на музикалните репертуари, а не защита на интересите на организациите за колективно управление на местно ниво. Все в тази перспектива, все от тази гледна точка, защита на разнообразието в културната сфера може да се предвиди евентуално Организация за колективно управление, която предоставя многотериториален лиценз да допринася за, разраб... за развитието и финансирането на културното многообразие в онези държави членки, чието репертуар представлява. Това е една идея, по която също би трябвало да помислим. Ще направя заключение, е, спирайки се на един въпрос много деликатен е, във всичките ни дискусии, а именно съотношението между тази директива и директивата за услугите. Е, доста се спори по този въпрос. Моето становище е много ясно. Смятам, че препращането към директивата за услугите не решава никоя от трудностите. Да вземем за пример хармония. Един хъб, който обхваща множество организации за колективно управление на авторски права. Хармония може да даде лицензия на един германски търговски ползовател. Кой ще е националният компетентен орган, който да проследи спазването на условията за издаване на този лиценз? Директивата за услугите не дава отговор на този въпрос. Не се дава отговор е, и на въпросите при спор, кое ще е приложимото право и кой ще е компетентният съд. Следователно, никой от тези въпроси не намира отговор, ако в нашата директива е, цитираме е, директивата за услугите. Между другото, директивата за услугите фигурира в преамбюла. Там е направена препратката. Затова предлагам е, да се предвидят норми, които точно да предпишат приложимите норми в случай, че една организация за колективно управление има дейност с международен характер. Е, изказах се накратко, защото можех да бъда и много по-пространна. Това са коментарите, които иска, с които исках да представя своя работен документ. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, госпожо Гало. Давам сега думата на внеслите изменения. Благодаря, госпожо председател. Аз определено приветствам предложението на комисията и също така работния документ, който ни представи госпожа Гало току-що. Мисля, че е много добре преценен, много интелигентно предложение и добра отправна точка за нашата работа. За мен е много важно да наблегна, че тази директива е най-вече в интерес на музикантите и композиторите в Европа, stjärnstatus som inte är så väl kända ännu. Директив... Тоест, музикантите и композиторите, които нямат звезден статут, ще имат най-голяма полза от тази директива. Тук не става въпрос толкова много за тези дружества за колективно управление на права, които съществуват. Мисля, че има една много подходяща шведска дума за това – Ние много говорим за тези дружества в Швеция, но а, сме приели английската дума. Културното многообразие в Европа не засяга само това, че всяка, всяка страна и всеки език трябва да има своя култура, трябва да има и възможност да се действа, да се работи на европейския пазар и да се гарантира, че всички граждани в целия Европейски съюз имат достъп до най-различна музика. Многообразието се случва тогава, когато имаме обмяна на опит, обмяна на различни културни гледни точки. Не трябва да затваряме произведенията на творците в рамките на националните си граници. И като казах всичко това, наистина приветствам всички усилия и много добрата работа, която е свършила госпожа Гало. Бих искал да насоча най-вече вашето внимание към факта, че тя използва един много модерен и прогресивен метод на работа. Беше много интересно да работя с нея, научих много. Освен това ми беше изключително приятно. Определено ми бяха много приятни работните ни срещи. Този работен метод е много добър и ми се струва, че други докладчици и работни групи също биха могли да го възприемат, защото това би било от интерес на всички нас. Благодаря ви. Благодаря. А сега думата има господин Пелингер. Prima di tutto mi voglio congratulare sinceramente. Благодаря. А, моите искрени поздравления най-напред на комисар Барние и на автора на предложението. А също така поздравление за госпожа Гало. Тя е свършила чудесна работа. И поздравление за докладчиците в Сянка. Колегите от моята политическа група, група които с много голям ангажимент следят тази тема. Важно е да се занимаваме с тази тема. Много години се опитвахме да накараме комисията да се занимае с темата, най-накрая това се случи. Сега има различни мнения по това, доколко прецизен е, прецизно е предложението. Не мога да кажа, че точността, ако бъде проследена до край, ще доведе до един много хубав текст. Многотериториалните лицензии, те са ключова тема тук. Но по принцип тук има противоречие. По, по същество, нали няма всъщност граници? По-скоро трябва да намерим баланс между големите и малките актьори на пазара. Между международния аспект и европейски аспект. Този баланс е необходим. И нещо друго. Трябва прозрачност да има по отношение на потребителите и на цялото общество тук ние може да дадем нашия принос. Хубаво е, че предложението се занимава специално с музикалния свят. Може би аудиовизуалният сектор остава малко в сянка, но се надявам, че в хода на работата могат да се е, да се подадат съответни предложения за изменение. Не зная дали до 9 юли ще успеем да приключим работата си по това досие, но в крайна сметка може да опитаме. Аз съм вече толкова стар, че си пожелавам да приключим работата още в този мандат. Но в тази комисия аз съм известен както като реалист, така и като е, мечтател. Интернета е повод да помислим как да съчетаем старото и новото. Появили са се неща, които, за които не сме си мислили, че могат да съществуват. Съгласен съм с аргументите на Сесилия. Тя беше много емоционална. децата пирати. Е, такова нещо никога не сме си представяли или пък е, достъпа на незрящи хора до милиони книги. Този достъп може да бъде гарантиран за милиони. Преди винаги е имало филтър към достъпа до култура. Но виртуалният свят сочи вече друг път. И този път води интелектуалната собственост до крида, криза. Но без творчество няма свят, няма модерност. Творчеството изисква уважение – към творците. Важно е за творците техните продукти да достигат до много хора, а не само до едно мълцинство. И в това е в крайна сметка основната идея тук. Ако говорим само за цени за разширение на пазара, това не е достатъчно. Концепциите за интелектуална собственост се променят, те стават съвсем нови. И концепцията за заплащането на интелектуалния труд, на творческия труд, тя също се променя. И от друга страна, достъпът, максималният достъп до тези продукти. Това са все много аспекти. Не зная дали ще може до крайния срок да приключим работата по текста. Трябва ни много правна фантазия, за да се случи това. организациите за колективно управление трябва да балансират между творците и ползвателите. Но това е пътя. Но отвореният достъп трябва да се разглежда не само като кражба от обществото, а като альтернативен път и достъп до интелектуалната собственост. Госпожа Кастекс. Мерси. Благодаря. Аз също искам да благодаря на Мариел Гало за метода на работа, който бе извънредно конструктивен и много богат наситен. Тя го използва вече няколко седмици. Документ. И благодарение на него се явява този работен документ от настоящия етап, който отразява добре нейния труд и труда на докладчиците в сянка. Съгласна съм напълно с трите цели, които бяха очертани. И съм съгласна с предварителните е, бележки. Ще се спра на тях в тази поредност, в която бяха изложени. Съгласна съм, че трябва да се е, запази това, което все още дава добри резултати. Секторът се конструира, развива се отдавна, има доста стара традиция и когато моделите е, с съответните структури на контрол са добре разработени, е необходимо да бъдат запазени. А не да се е, налагат е, ограничения е, заради това, че една държава членка няма, а друга има е, функциониращи по един или друг начин организации за колективно управление на авторските права. Е, трябва да си задам въпроса дали е, да налагаме единен модел или да разграничим е, в зависимост от предлагания продукт. Е, организации за управление на авторските права в областта на фотографията, в областта на музиката и така нататък. Мисля, че това е нещо, което трябва все да бъде казано ясно, за да може всеки да се разпознае. Е, значи, трябва да се запази достигнатата степен на европейска интеграция. Това бе казано и вчера по време на изслушването. Трябва да се идентифицира уставът на Организацията за колективно управление. Това не е търговско дружество. То напод... Тази организация наподобява структурите на социалната економика. В европейското законодателство имаме уредба на кооперациите, на взаимните дружества и трябва да се види кои е ще е правното основание, което ще придаде идентификацията на тази организация за колективно управление. Но е, казвайки това, не бива да забравяме, че съществуват успоредно с организациите за, колективни, за колективно управление е, на права от е, така взаимопомощен характер и търговски дружества. И Мариел е отбелязала това в работния си документ. Има търговски дружества, които могат да влязат в нелоялна конкуренция с организациите за колективно управление на права, като се нагърбват с управлението само на една категория права или на определен набор от права. Какво ще правим? В приложното поле на акта трябва, може би, ясно да се определи, че има от една страна организации за колективно управление с точно определен е, устав и от друга страна е, дружества с търговски характер, е, които е, е, може би имат същите права, но не и същите задължения. Е, за тях трябва да има поне изисквания за прозрачност. Е, тях можем и да ги изключим от приложното поле на бъдещия акт, но ще създадем една сива зона, зона на безправност, ако мога така е, да се изразя. И за това е добре, може би, да помислим за обхващането на всички в е, нормативната уредба. Аз съм благосклонна към изключителността на правата и е, към е, сроковете е, за излизане от организациите за колективно управление. Тези срокове, съчетани с задължението за уведомяване, създават предвидимост за организацията, когато някой от нейните членове пожелая да я напусне. По въпроса за тарифите. В работните групи с докладчиците в Сянка много се говори е, по член 15 и е, по условията за ползвателите, защото този въпрос непременно ще бъде въжен и аз съм съгласна е, е, за това, че трябва да има прозрачност. Е, но докъде трябва да стигне директивата в определенето на критерии за тарифите? За момента аз нямам позиция по този въпрос, тъй като е, не мога да си представя много добре последиците, които една такава уредба може да породи за всички държави членки, за всички заинтересовани организации, но това е въпрос, по който трябва да помислим. Въпросът за много териториалните лицензи е, е също доста сложен. Съгласни сме е, с целите, съгласни сме с необходимостта от механизъм, който да позволява лесно движение на репертуарите. Мисля, че можем да препоръчаме така доброволно да пристъпят организациите към обединяване на репертуарите, но от друга страна не можем да задължаваме организациите да агрегират своя репертуар и да се конкурират чрез него с други структури в частност не европейски структури, особено там, където тези структури издават лицензи. Тъй, че тук си давам сметка, че е, когато една организация, която се явява шапка, е, издава мултитериториални лицензии, това може е, да доведе до проблеми от гледна точка на защитата на конкуренцията. Не трябва да се отслабва положението на организациите за колективно управление на авторските права и те да бъдат задължавани да агрегират репертуарите си. Благодаря. Госпожа Геринге. Е, е, благодаря. И аз благодаря на госпожа Гало за работния документ и особено за много амбициозния план, що се отнася е, до внасяне в пленарна зала на 9 юли. Би било чудесно, ако изработим общо становище до тогава. И ако до тогава може да приемем този документ. Новото предложение за организациите за колективно управление на права е за мен инструмент за борба срещу пиратството. От една страна искаме да защитим авторското право. Авторите, творците трябва да имат чувството, че ще получат хонорар и възнаграждение според ясни принципи. Творците ще бъдат защитени от организации. Тези организации не работят непременно само единствено в името на творците, но от друга страна имаме и организации, които защитават интересите на творците. Творците са членове на тези организации и асоциации. Разходите на тези организации и асоциации обаче са големи. И творците не винаги разбират защо бюрокрацията гълта толкова пари и, получа... и в крайна сметка за творците става много малко – така че тук съм съгласна с госпожа Гало. Трябва да има тарифи за ползването на една творба, но тези тарифи трябва да са прозрачни. И организациите за колективно управление трябва да са конкурентни на пазара. Това, което каза госпожа Кастекс за творец, който не е защитен от дадена организация. Има творци, които сами защитават своите авторски права. Те лично се грижат за своите хонорари. Няма да повтарям това, което вече бе казано. Пожелавам на госпожа Гало малко изменение. 454 изменения бяха днеска гласувани, да но <clears throat> има по-малко този брой към този доклад. Председателят благодаря. Лидия Енгстрем и е, госпожа Тайн. Аз също искам да благодаря на докладчика госпожа Гало. Тя свърши отлична работа и продължава да работи по този начин. Изглежда, че всички ние сме в съгласие по отношение на принципните въпроси в доклада. За мен най-важното нещо е, цифрата, която беше спомената в документа от комисията, че тези организации за управление на колективните права са събрали 5,2 милиарда евро, които не са разпределени към съответните притежатели на правата. За мен това е една просто огромна цифра. Съвсем набързо ще мина през някои от нещата, за които говори госпожа Кало. По отношение на определението за организация за, управление, за колективно управление на права, мисля, че и филиалите трябва също да отговарят на същите правила за прозрачност. Сигурна съм, има, има тук определени въпроси, ако става въпрос за търговско дружество, но съм сигурен, че тези неща ще бъдат изчистени. Така трябва да съставим а, текста, че не трябва да включваме агенти, като агента, с който се срещнахме вчера, откъдето и да беше, които представят само няколко творци, с които имат реал, реално взаимоотношение. Това е съвсем различно, защото тези организации за колективно управление са малко или повече монопол. Те трябва да бъдат регулирани по същия начин, по който човек регулира своя счетоводител и така нататък и така нататък. Ако един творец не е доволен от своя агент, той винаги може да се премести при друг, така че тук трябва да имаме разграничение. Сега член 7. Това ще бъде гласувано бързо в Общото събрание. Госпожа Гало предложи, че членовете могат да, наз... да назначават а, други членове само в същата категория. Според мен, ако един творец иска да направи така, че неговия агент да го замества в общо събрание, това би трябвало да бъде възможно. Аз поне бих искал да бъде така и не мисля, че моето желание е неразумно. Ако аз съм един много-много известен творец, за мен ще е много по-удобно да имам свой собствен агент, който да ме представлява, отколкото някой друг, който свири или прави подобна музика. От друга страна, много се притеснявам от звукозаписните компании – и варианта, в който те след няколко години да иземат правомощията на Организацията за колективно управление на права. Тоест, трябва много да внимаваме по какъв начин тези пълномощни ще бъдат написани. Сега, що се отнася до заплащането, напълно съм съгласен с госпожа Гало. Аз просто не мога да разбера защо би представлявал проблем да има поне на 3 месече изплащане на хонорарите, както беше споменато днес по време на изслушването. Наистина нещата се случват доста бързо, не се налага 24 месеца да са необходими на съответната организация, за да изпрати пари на Твореца. И така. Нещо, което изключително ме вълнува, член 12. Тези 5,7 милиарда, които са задържали Организацията за колективно управление, защото не са могли да намерят собственика на правата, това трябва да спре. Ако организацията не може да намери съответния собственик, тя не би трябвало да запазва парите, защото това им дава пряк стимул да не търсят съответния човек. По-лесно, по-добре би било да вземат парите да ги изхвърлят, защото тогава вече ще имат стимул да търсят а, притежателя на правата. Разбира се, аз не предлагам ние да взимаме пари да ги изхвърлят, Това би било неразумно. Едно добро решение, струва ми се, би било във всяка държава членка да има фонд за културни цели, какви точно си зависи от самата държава членка, и в този фонд да влизат парите, които Организацията за колективно управление на права не могат да изплатят. В директивата за правата, ако дадена библиотека дигитализира определен документ и след това бъдат предявени искова страна на притежателя на правата, тогава всъщност библиотеката е виновна и това няма значение. тук няма значение, че библиотеките са бедни предприятия, бедни организации. Освен това ми се струва, че въпроса за културното многообразие е много по-добре да се решава на местно ниво, отколкото тук от Брюксел. Сега, що се отнася до споровете, за които говори госпожа Гало в 32, 34 е, член, съгласен съм, че изглежда, че има доста такива спорове. Така че може би би било добре да имаме альтернативен вариант за разрешаване на спорове. Има доста липса на баланс, ако потребителя, ползвателя е, комерци... Е, търговския ползвател е едно малко кафене, което се бори с една голяма организация за колективно управление на права. За сега съществува това неравновесие. И може би нещо, което не трябва да забравяме. Сега, що се отнася от търговските ползватели и тяхното отчитане? Да, те трябва да се отчитат бързо и точно и по електронен начин. Не знам дали е необходимо това да залегне в а, законодателния акт. Не знам дали това не може да влезе в а, договора между Организацията за колективно управление на правата и търговския ползвател. Между двете задължително трябва да има такъв договор, така че може в него да залегне задължението да се отчита на един какъв си период Тоест, това е нещо, което можем да вземем предвид, че не е задължително да бъде разписано в законодателния документ. И така, отново съм съгласна с госпожа Гало, що се отнася до прозрачността, член 18 и 19. 18 касае прозрачността и информацията към а, обществеността. А 19 касае прозрачността към, към извинявайте, към членовете. Не виждам защо трябва да има разграничение. Така или иначе, а, ако те имат а, стотици хиляди милиони потребители, тази информация става обществено достояние, така че не виждам защо да не се публикува на вебсайта им. И сега, що се отнася до надзора, това е изключително значение. Също така и принудителните мерки. Това е споменато в един много кратък абзац, че държавите членки трябва да осигурят gets efficient. Because I mean, legislation without enforcement. Uh, uh, правително изпълнение. И Струва ми се, че горе от това исках да кажа. Както казах, имам усещането, че а, всички сме на едно мнение, върви в една посока и очаквам се дърпен да продължим работата. Не виждам защо амбициозния график, който сте поставили, би бил проблем. Ако сме решили да вършим работа, нека я вършим. Благодаря, Госпожа Тайна има думата. Благодаря. Най-напред благодаря на госпожа Гало за подготовката. Много неща вече се казаха. Ще се огранича с най-важното. Са много териториалните лицензии. За изключенията при тях, член 33. Там се говори за радията и телевизиите. Те, ако паралелно към програмите си публикуват и неща в интернет, без заплащане, аз тук не смятам, че аргументите са убедителни. Искам да помоля комисията за уточнение. Мисля, че ако едно такова предприятие Дава допълнителна информация в интернет, те би трябвало да плащат за съответната информация за правото да я публикуват. Особено за публичноправните е, телевизии въжи това. Избора на организациите за колективно управление. За момента няма конкуренция между тези организации. Германските и австрийските организации от националното си право са задължени част от своите приходи да заделят за пенсиите на творците. А германските е, организации имат и други допълнителни отчисления с обществено полезни цели. За британските организации зная, че те не желаят да финансират пензиите на немски творци. От друга страна обаче, техните отчисления са около 10% от приходите им. Така че ясно е, че който реши британска организация да го представлява, а, ще има е, други очаквания, отколкото ако го представлява германска или австрийска организация. Сега към член 7. Там се говори за събрание, за, за общото събрание. В Германия е, тези организации имат формата на фирми с ограничена отговорност понякога. Така че организационно-правната форма трябва да се уточни. Сега за съкръщението на срока до 12 месеца. Аз бих удължила срока. Е, творците са защитени, като им се плащат вноски или на части им се плащат хонорарите. Ако пътуват Е, и правят турнета, понякога самите творци не знаят какво получават в отделните държави. Затова тук има нужда от прозрачност. Самите процедури траят дълго. И в, за 12 месеца един отчет не може да се да се случи и плащането не може да бъде приключено. Отчета на немските организации се казва, че е най-прозрачният, но за, за такъв един отчет има нужда от повече време. Това е за момента. И мадам Галуф ли да пароль? Seulement pour euh, remercier tout... Благодаря, госпожо Гало. Искате ли да отговорите? Госпожа Гало, искам да благодаря на всички колеги е, за е, изказванията. Те познават прекрасно текста и е удоволствие да се работи при тези условия. Е, очаквам по-нататъчните им изменения с интерес и благодаря още веднъж за изказванията. Председателят, благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Има две теми, които са отменени или отложени. Господин Борис, хазартните игри в интернет. Давам му думата. Е, то bardzo важна опиния, е, która... Благодаря. Е, това е важно становище. И секторът е чувствителен. Става дума за оговаряне на резултати от спортни състезания. Затова трябва да сме много внимателни при този проблем. В моето становище аз казвам, че сме съгласни с предложението на комисията. Желанието е да създадем такива норми в Европа, които да гарантират намален риск при онлайн хазарта. Трябва да е гарантирана прозрачност. Това е основен проблем. Съгласни сме с повечето от предложенията на комисията. Тук имаме работа с двойна, двойн, двойна норма. Онлайн игрите са вид стопанска дейност и тя подлежи на разпоредбите на е, единния пазар. Тук става дума за свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги. От друга страна обаче имаме национално законодателство, което е много подробно – държавите членки имат компетенции по отношение на техния онлайн пазар на игри. Ние искаме държавите членки да запазят своите компетенции. Що се отнася до лицензите за операторите? Тук трябва да бъде спазен принципът, принципа на субсидиарност. И не бива да има свръхрегулиране. Подчертаваме съдебната практика на Европейския съд. Трябва да се вземат предвид всички елементи, свързани с доброто функциониране на вътрешния пазар. Значи съдебната практика на Европейския съд е много важна. Това води до факта националните системи да изключат възможността за дискриминиране на други пазари. Препоръчваме по-добро сътрудничество между държавите членки в административната област, в трансграничните области, защото знаем, че онлайн игрите имат трансграничен характер. Имаме и оферти, имаме и всъщност намеса на трети страни. За това се препоръчва сътрудничество между националните власти, и власти на трети страни. Имам предвид тук проблеми, свързани с прането на пари. Значи сътрудничеството между националните власти е много важно. И още нещо. От правна гледна точка – подчертавам следното. От медиите има много информации за оговаряне на резултати от спортни състезания. Непрекъснато се изнасят резултати за а, все нови нови оговорки. Това е глобален проблем. Искаме Европейската комисия да проучи проблема. До каква степен е възможно да се въведат минимални разпоредби на европейско равнище, така че да се прекрати това престъпление? И как трябва да изглеждат санкциите? Това беше една от целите на полското председателство да се реши този проблем. Трябва да има за тази цел една дефиниция на, едно, на спортното престъпление. И санкциите в тази област. Какви трябва да бъдат те? Нека апелираме към комисията да ни представи анализ на темата. Значи за санкциите и за дефиницията на престъплението. Това би било един от инструментите – да се, прекрати, да се прекратят оговорките. Защото е, тези оговорки и манипулации на състезанието разрушават реномето, доброто реноме на спорта. Правата на излъчване на определени организации на определени спортни състезания. Организаторите разполагат с определени права, права да организират състезания. Например, модела в Франция. Той е успешен. Затова бихме искали да помолим комисията и държавите членки да предложат модели, правни и бизнес модели за за да може организаторите на спортни състезания да извличат по-голямата част от печалбата от тези състезания. И в същото време трябва да разполагаме със средства за, за борба против манипулиране на игрите. Мисля, че френският модел е добър. Той трябва да се обсъди, за да могат да се изработят нови модели. На базата, на основата именно на френския модел. Ще направя и други предложения – е, ще ги представя като предложение за изменение, но е, това становище наистина в областта на хазарта е много важно. Е, благодаря. Госпожа Тейлър поиска думата, а след това аз ще се изкажа. Благодаря, госпожо Кастекс. Първо искам да благодаря на господин Борис за неговото проекто становище. Както знаем, хазартните игри по интернет се случват в рамките на дигиталния пазар, в който не съществуват граници за потребителя. Ето защо е необходимо да потърсим по-силна европейска рамка, с която да защитим потребителя, но както вече беше споменато, и да се борим с неща като пране на пари и измами. Беше важно и подчертаването на европейската съдебна практика по отношение на хазарните игри по интернет. От съда има доста решения и те са доста последователни. Тоест, ако имаме ограничения в дадена държава членка, които а, нарушават основните права и свободи, те трябва да бъдат обосновани. Освен това, принудителното налагане също трябва да бъде важно. Имаме доста съдебни производства, доста оплаквания. Става въпрос за процедури по нарушаване. И тези производства трябва да бъдат завършени, не просто да бъдат започвани. Освен това, трябва да има обосновка за всички неправомерни ограничения, за които наистина няма основание. Парламента трябва да упражни натиск върху комисията да постигне резултати и тези дела да бъдат приключени. Още нещо важно, което не можах да изпратя, става въпрос – че са нужни конкретни предложения за защита на потребителя. В своето съобщение комисията не, не стига достатъчно далеч в тази област. Трябва да разгледаме рамката, за да имаме ефективна защита на потребителя. Също така трябва да им дали в директивата могат да се заложат минимални стандарти, които да гарантират подходящ подход. Сега ще се върна и на коментарите, които господин Борис направи за необходимостта от по-нататъчното включване. В своето съобщение комисията говори за експертна група за хазарта по интернет, която се състои от експерти от всички държави членки. Това е добро начало. Важно е тази група да работи с, в тясно сътрудничество с основните заинтересовани лица в този бранш и по този начин да защити потребителите. Това ще даде и по-добър баланс тогава, когато разгледаме нещата по отношение на минималните стандарти. Очаквам с нетърпение да продължим работата с колегите по този документ. Благодаря. Вземам думата в лично качество. Мисля, че тук се намираме в една област, която е свързана с проблемите на пристрастяването, проблемите е, на изпирането е, на мръсни пари, проблемите с измамите, е, проблемите с е, множество е, суми, е, от които се генерират е, печалби е, и те се използват по начин, върху който нямаме никакъв контрол. Аз по-скоро бих подкрепила силна уредба, категорична уредба в този сектор, който да не се превръща в сектор, в който липсва право. Вярно е, че се навеждат аргументи за субсидиарност, свързани с физическите хазартни игри, тези, които се извършват в присъствието на играчите, да, разбирам, че държавите членки имат различни традиции, но за хазартните игри в интернет ни трябва хармонизиран подход. Не можем да оставим държавите да си задават критерии, и е, нашето европейско законодателство да е, е минималистично в подхода си, тъй като ще се появи веднага хазартен туризъм. Е, и е, всички ще се стичат в тези държави членки, където е, правната уредба е най-благосклонна към е, хазарта. Смятам, е, че може да се мисли за система на лицензии за организаторите на е, интернет игри и е, тези критерии да се е, прилагат и към оператори от трети страни, които предлагат игри в Европейския съюз. Е, това трябва да се направи в името на защитата на играещите и специално във връзка с предотвратяването на пристрастяването. Тук трябва критериите ни да са хомогенни определена а, практика, определен залог, който не може да се направи а, в а, играта, а, защото а, това а, би стимулирало измамите. Не можете да заложите всичко. А, трябва а, да се предвидят а, такива изключения при залозите интер... в интернет. Трябва да се е, предвиди хармонизация и по отношение на печалбите. Те често пъти е, тези правила е, за печалбите вървят ръка за ръка с етични норми. И за това ми се струва, че ако има европейска лицензия, тя ще а, е, привнесе морал в сектора и няма да допуска нелоялна конкуренция, когато организациите, предлагащи игрите, организаторите на игрите е, са всъщност е, е дружества от трети страни. Е, беше е, засегнат въпроса за отделните държави членки. Аз си представям практиката във Франция не, не е нелогично да се мисли е, една част от печалбите, е, генерирани чрез е, интернет хазарт, да бъде насочвана към любителския спор. Това, например, се прави с спортните тотализатори също така и спортните зал, е, залози, професионалните спортни залози също е, при тях част от печалбата се насочва към подкрепа на любителския спорт. Е, може също така част от тези пари да се насочват към фондове, които да подпомагат младите хора, намирането на работа за тях. Защо да не си представим една печалба? или част от печалбата от хазартни игри в интернет да не бъде насочена към борбата с безработицата сред младите хора и стимулиране на тяхното найемане на работа. Това смятам, че ще бъде една не лоша цел. Някой желая ли да вземе думата или да я дам на докладчика? Взели да la мисля. Господин Борис, имате думата. Podziękować за, за, за презентоване уваги. С цялом певношен zgadzam Благодаря. Благодаря за всички коментари. Съгласен съм с това, което се каза за защитата на потребителите, за малолетните и всички онези лица, които се пристрастяват към онлайн игрите националните, националните разпоредби трябва да са еднозначни тук. Но тук има различни характеристики. Някои държави членки е, имат различни модели и традиции. Например, в Малта имаме един много либерализиран пазар. Там имаме един рай за онлайн игрите. В Полша обаче такива игри са забранени. Виждаме, няма единни разпоредби. Интернетът не познава граници обаче. И е трудно за Европейския съюз да се предпази от оферти от трети страни. Тези трети страни нямат лицензии в, за Европа, но тук се опитваме да опосредстваме сътрудничество между държавите членки с цел да защитим потребителите, да ги защитим срещу нелегалните предложения от трети страни. Въпросът е обаче как да решим проблема с интернета. Някои държави са решили да регулират нелегалните онлайн игри. Но потребителите много лесно намират альтернативи за забранените, за нелегалните игри. Защитата на потребителите трябва да се укрепи. Това е един от основните изводи. Необходима, необходим е обмен на добри практики. И отново искам да спомена френската система – е, тя функционира само при спортните залози. Част от приходите се вливат обратно в спорта, в младежкия спорт. Инвестира се обратно в най-добрите практики – И съгласен съм с вас, госпожо председател, че част от приходите трябва да се инвестира в сектора на образованието. Важна е и превентивната работа за рисковете от онлайн игрите сред младеща. С интерес очаквам по-нататъчния дебат и сътрудничеството с колегите. Благодаря за досегашните изказвания. Благодаря ви. Благодаря. Припомням, че срокът за измененията е 27 март 2013 година. Предполагам, че на обяд. 12 часа на обяд. А гласуването е предвидено за 24 и 25 април в Комисията по юридическите въпроси. Следваща точка. А, действия на Съюза по програмата а, в подкрепа на счетоводството за периода 2014-2020 година. Господин Стоянов, давам ви думата, вие сте докладчик. Благодаря, госпожо председател. Става дума за един а, доста прост доклад, просто предложение на комисията което предвижда програмата за подкрепа на институции, които развиват стандарти по отношение на счетоводството и на финансовата отчетност, да бъде удължена. Тази програма е създадена през 2009 година и настоящото предложение предвижда за нея да бъде осигурено финансиране и в рамката на следващия програмен период до 2020 година, като се предлага да бъдат отпуснати 58 милиона евро за, в рамките на тези 7 години за развиването на тези счетоводни стандарти. От гледна точка на нашата работа като правна комисия има един основен въпрос, тъй като докладът е съвсем кратък, на членове са цялото предложение на комисията. Един основен въпрос, той е свързан както обикновено с делегираните правомощия, с предвидените срокове, особено по отношение на възможността на парламента и съвета да възразят по делегирани актове като смятам да направя съответното изменение, което да, да е във връзка с така или иначе вече наложената практика последните три години а, за сроковете по относно възражения по делегирани актове. И втория въпрос, който е може би малко извън съвсем <clears throat> аспекта точния на нашата работа като правна комисия, но той ми се стори интересен, е, че регламентът предвижда конкретно трима бенефициери, на които трябва да бъдат изплащани тези пари. По принцип такава конкретика за мен е малко особена и нелогична, тъй като това предпоставя, че по някакъв начин комисията каза да, това са хората, на които ще дадем тези близо 60 милиона евро. Това не са много, не са и съвсем малко пари в рамките на, <clears throat> на нашия бюджет. Така че за мен е интересно да получа информация от комисията а, защо не се е спряла на един подход, при който те първа да бъдат избрани и да, бъдат, да бъде разширен обхвата на тези а, организации, които да бъдат подпомагани в тяхната дейност за изготвянето на стандарти, защото за 7 години са един доста дълъг период от време. Ако ограничим финансирането само до 3 организации, това за мен по някакъв начин не, пред, не поставя нещата прозрачно, както би трябвало да бъдат те тъй като аз така и не разбирам защо точно тези три организации са избрани и дали всъщност не трябва по принцип да се каже добре, три ще бъдат организациите, но те да бъдат определени с съответния конкурс, както се правят публичните поръчки. Така че този момент ми направи особено впечатление, тъй като аз до сега в нормативен акт да бъде посочен конкретен бенефициент за първи път виждам. Мадам Тейн, позавеля парола. Госпожа Тайна, имате думата. Аз ще бъда кратка. Искам също да попитам, защо точно тези три организации са номинирани? Присъединявам се към въпроса на колегата. Искам повече яснота. Комисията желая ли да отговори на въпроса? Euh, да, Наистина, е, ние е, изрично сме посочили трима бенефициери. Има двама, е, които са свързани с счетоводните стандарти. ЕФРАГ и фондацията. Фондацията е организация шапка на други организации, например една, която прави международните счетоводни стандарти. Както знаете, е, преди 10 години, през 2002 година, е, Европейският съюз прие един регламент за международните е, счетоводни стандарти, съгласно който тези норми, тези стандарти стават задължителни за консолидираните счетоводни отчети на дружествата в Европейския съюз. Тоест от 2002 година ние признаваме създателя на тези стандарти като международен стандартен орган. Тоест, все още това е, стандартизиращият орган. ние все още използваме международните счетоводни стандарти. Това е от полза за вътрешния пазар. Освен това има в Г20 ангажимент да се върви към международните счетоводни стандарти. Това е причината, поради която фундацията е първият предложен бенефициер. Това е частна организация, но тя организация е шапка на международния стандартизиращ орган. Тази фундация набира финансиране от страните, които използват международните счетоводни стандарти, а Европейският съюз е един от най-големите ползватели на тези стандарти. Има и други е, страни, които също ще отпуснат финансиране. Това е, е за първия бенефициер. Вторият бенефициер е ЕФРАГ. Това е техническият съвет на комисията. Това е структура е, която представлява е, международна организация с, с цел, която няма за цел изличане на печалба. 50% от нейното финансиране идва от Европейския съюз, 50% от частни субекти. Основната цел на ЕФРАГ е да дава становище на комисията по стандартите, които се разработват от, е, фундаци... от фундацията, от Международния съвет за стандартизация, който е под шапката на тази фундация. Е, становището е, се разработва на два етапа. Ако един проект на стандарт не удовлетворява нас, държавите членки, ние имаме възможност да влияем върху решението, но нямаме технически ресурси сами да направим анализ. Вторият етап на становището се дава, когато Международният стандартизиращ съвет направи окончателния проект и той се предлага за одобрение от законодателя. Е, но това всичкото е предвидено е, в регламента за международните счетоводни стандарти. Съгласно него имаме нужда от тези становища, за да е, сме сигурни ние, че новите международни счетоводни стандарти съответстват и на нашите интереси и на досега приетите стандарти. Третият бенефициер е Надзорния съвет за проследяване на обществения интерес. Това е структура, която следи за опазване на обществения интерес в цялата тази сфера. Затова предлагаме и този съвет да получи финансиране. Мисля, че по отношение на първия бенефициер, Международния съвет, който разработва счетоводните стандарти и фундацията, която е негова шапка, нямаме друг избор. Това е стандартизиращият орган. По отношение на ЕФРАГ, позицията днес е такава, че ЕФРАГ е технически консултант на комисията, но а, това не е непроменимо положение. А, на Ефраг е свързан с е, всички е, системи за контрол, е, които разработва Европейския съюз. Днес обявихме едно през комюнике. Комисарят Барние назначи господин Мештат за управител. Той е бивш ръководител на Европейската инвестиционна банка и той ще даде е, е, съвет, консултация е, на комисария Барние за процесите, които в момента протичат, за това как по най-ефикасен начин да се осъществи координация между нашите структури, за да можем да влияем върху разработването на стандарти в Международния стандартизационен орган. Така че е, в бъдеще положението на Ефрака може е, да се промени. Казвам, че то не е непроменимо, но все още той е, е техническият консултант. Благодаря, господин Стоянов. Желаете ли да реагирате? Да, това беше доста подробно за кратко време описание на тримата бенефициери и пак казвам, това до някъде не, не спада и, и до предмета, с който трябва да се занимава нашата комисия. Аз вече имам покана именно от ЕФРАК да се срещна с тях представител утре, където ще им предоставят повече информация за тяхната организация. Мисля, че това е съвсем нормално да се запознае с дейността на тези органи и съответно може би ще направя някаква препоръка към водещата комисия, която да разгледа този въпрос. Иначе всичко останало е, както казах, твърде просто и ясно от гледна точка на предложения регламент. Благодаря ви. Ja, ich wollte nur noch mal aus politischer Sicht sagen, ähm, dass es... От политическа гледна точка. Хубаво е да подкрепим тази организация, ясно е, но от политическа гледна точка е, може би трябва да вземем предвид по-глобалния аспект – англоамериканския аспект, но там имаме доста по-малко влияние върху е... ЕФС, върху надзорния съвет. Зная обаче, че имаме един представител от Германия и от Франция, всички останали са британци в този съвет. Е, това е дефицита е, при нас. Мерси. Благодаря ви. Никой друг не иска думата, поради което ще обявя края на това заседание на комисията. Искам да ви припомня, датата за изменение. Господин е, Стоянов, кога ще внесе своя проект? По време на следващото заседание. И ще има а, срок за изменения 8 май. Припомням, утре ще има общо заседание на Комисията по юридическите въпроси и Комисията по въпросите на жените от 15 до 18.30 часа в АСП 1Г2. АСП 1Г2. предвиден, значи предвидено е да работим в допълнение към изслушването от вчера. Също така, т.е. ще има друго обществено изслушване по общото европейско продажбено право. А не, всъщност, председателката се поправя, а това засяга и координаторите. Следващото заседание. На 23 април, от